за интерпретация. Преди да разрушим бариерите в Европа и да отворим своите граници, Европа се радваше на чудесно история в областта на киното. Това е наша споделена обща история, която ни прави Европа. Ние сме единствения парламент в света, който дава награда за кино тези три филма, които надявам се сте имали възможност да гледате през последните седмици, са били дублирани, а, са били, извинявайте, с подготвени субтитри на всички официални езици. Имаше и дебати с а, симултанен превод в 46 европейски града, а Creative Europe, тази програма, беше много важна за създаване на този вид възможности. Искам да благодаря наистина сърдечно на всички, които успяха да направят това, които успяха да го осъществят. Това даде възможност на сценаристите и продуцентите да се срещнат директно със своята публика. Преди искам да благодаря на всички за това, което свършиха. Искам да благодаря на режисьорите, защото за нас това е привилегия вие да сте тук днес. Когато отидем в Киносалоните, виждаме продукта на вашата работа, но не трябва да забравяме, че той е резултат на наистина много тежка работа, отдаденост и понякога дори риск. Понякога всички участващи в процеса поемат риск и трябва да имат сериозен кораж, за да се изправят и да обсъдят въпроси, които може да са неудобни или много горещи. Да речем, един от тях е постоянната битка за свобода на изказването, а ние от Европейския парламент винаги искаме да защитаваме правата. Например, по отношение на директивата за авторско право, ние бяхме много важни. Надяваме се, че скоро тази директива ще бъде ратифицирана на национално ниво. За мен е привилегия да познавам някой от режисьорите, с които се запознах по време на наградите Лукс. Това е свързано с свободата на словото, която винаги е имало в европейското изкуство. И искам отново да благодаря на всички представители на киноиндустрията, които са днес с нас. Questa è la busta. И така, в ръцете си държа плика. И Господ съществува. Името й е Петруния. Госпожа Теона Митевска всъщност е носител на наградата Лукс за тази година. I, actually, I prepared something. Също съм подготвила нещо. I ask you for patience, sorry. Ще ви помоля за малко търпение. За мен това е един наистина вълнуващ момент. И така. Петруня. Петрония е борбена. Нейното опълчване, нейния кораж докосва толкова много сърца. Но, в крайна сметка, нейната борба за справедливост е онова, което ни докосва дълбоко и ни разчувства. Винаги ме критикуват македонските политици, че са ми много политически филмите и е вярно. Аз съм автор, който е и който се интересува от разделението в обществото. За мен е дълг да използвам гласа си и да говоря за проблеми, които никой не смее да засяга. Защото в крайна сметка, как можем да изградим по-добро бъдеще, ако не сме смели? За да можем да го направим, трябва да имаме пространство, пространство, в което да изразим свободно своето мнение. И тук аз призвавам вас, политиците, от името на творците и авторите в цяла Европа да гарантирате нашите основни човешки права и най-вече свободата на изразяване, свободата на словото. Oleg Сенсов. was here. Олег Сенсов беше тук. Той прекара пет години в затвора. Това не би трябвало да бъде позволено в света, в който живеем. Не бива да се позволява повече. И тук е нашата обща битка на творците и на вас, политиците, за да можем да запазим свободата да се изразяваме спокойно и без страх. Аз съм жена, аз съм македонка и съм европейка. Вярвам, че бъдещето на Европа е в солидарността, приобщаването, а не в изключването. Je suis, je suis une femme. Je suis macédonienne. Аз съм жена, аз съм македонка, аз съм европейка. И бъдещето на Европа минава през солидарността и приобщаването, а не през изключването. Благодаря ви. Oh, Микрофона е включен. Искам да продължим, защото има и други победители днес. Yes, have time for a lot of photos because today we have Днес има много възможност за снимки. Аз също поздравявам филма Името е Петруния. Филма беше прекрасен, но имаме още няколко победители. Още един от победителите е нерешения случай Хамършолт. Поздравявам ви! И моля, не напускате залата сега, защото има и трета награда и трети победител. Това е един чудесен филм. Знам, че предизвика много дискусии, включително тук в парламента. Третата награда е за, <laughs> че всички знаем, кой печели кралството. Ще помоля Родриго Сорогойнен да дойде тук при мен.